Mes chers collègues, bonjour. Allez, nous commençons. Allez. Ismaël Ertug, nous commençons. Исмаил Артуг, започваме. Bravo, je tiens à saluer les interprètes, merci pour votre... Преди да започне работа, нека да отправя поздрав и към устните преводачи. Благодаря за вашата работа. Много се радваме, че сте тук, защото така имаме възможност да упражняваме и много разнообразието в нашите езици. Давам думата сега за съобщение на преводачите. Съобщението от преводачите е следното. Днес е 35-ти ден от стачните ни действия против едностранно наложените от страна на администрацията несправедливи условия за труд. За това няма да предоставяме със съжаление превод след определения за края на заседанието час. За да разрешим този конфликт, имаме нужда от политическо посредничество с пряко участие на преводачите. La France, est-ce que vous êtes prêts Oui, bonjour. Allez, la parole est à vous. Преводачите, поне от българска кабина, вече изчетоха съобщението. Изчакваме да чуем съобщенията и от другите кабини. Merci beaucoup pour votre message. Euh, les interprètes de la... Благодаря на е, преводачите. Не бях, е, не чух съобщението от френска кабина. Сигурно има някакъв проблем с микрофона, но се надявам, че всичко ще се коригира. Започваме с дневния ред. Ако нямате възражение, нека да го приемем. Няма възражение. Протоколите от 7 юни и 20 и 21 юни трябва да одобрим. Ако не възразявате, виждам, че няма възражение. Съобщение на председателката. Скъпи колеги, както знаете, в пленарна зала бяха отхвърлени трите социални предложения от пакета за мобилност. Ние, за ваша информация, ще обсъдим по време на заседанието на координаторите това, с което започваме с първата точка по бюджета за 2019 година, становище за Комисията по бюджетите. Господин Теличка е нашия доклад. Заповядайте. И след това ще дадем възможност на колегите да обсъдим. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на колегите. Нямам нужда да изпадам в големи подробности. Така, становищата ни съвпадат до голяма е, степен. Предложението на Комисията за бюджета е доста стабилно. Ще има естествено трудности, когато се изправим пред е, преговорите с съвета. Не трябва да забравяме, ние тук в парламентарната комисия по транспорт, какво означава стабилност на бюджета. Нека да припомня основните моменти, които трябва да вземем под съображение. Намаляването на фонда за стратегически инвестиции, после ще има някои програми, които приключват, но инвеститорите имат нужда от стабилност от, по програмите, които получават средства, средства от европейските програми. Също агенцията ЕАСА, например, има разширени задължения, но за да се изпълнява мандата, трябва да има и допълнителни средства. Необходимо е да има и приемственост в такъв смисъл – защото ние разчитаме от тях при приложението на голяма част от европейските програми. Чисто небе и други програми също имат нужда от средства. Не можем да правиме компромиси и също и програмата Галилей, където остава още 8 сателита да бъдат разположени, за да бъде тя напълно в цялата си мощност оперативна. В такъв смисъл нашето искане за бюджетна стабилност е абсолютния минимум, с който можем да се съгласим. Мисля, че до голяма степен ще имаме вътрешно споразумение и е, не мисля, че ще има разногласия по тези основни точки, които коментирах. Други аспекти от бюджета по транспорта също бих искал да отбележа, като се има предвид, че 2018 година е последната годин, пълна година от нашия мандат и ще бъде изпълнена преди европейските избори. Първият от тези въпроси е въпроса за пилотните проекти и подготвителните действия. За последен път по време на нашия мандат ще имаме възможност да осигурим финансова подкрепа на проекти, които според мен трябва директно да бъдат подкрепени и свързани с политическите ни приоритети приоритети и законодателни досията, по които работим. Смятам, че това трябва да бъдат двата критерии или параметри, при е, селекцията на съответните проекти и подготвителни дейности. После, когато направим тази селекция, ще ги предоставим на Комисията по бюджетите. От наша страна аз ще направя предложение. Обръщам се към вас също. Ако имате възможност, да осъществявате и натиск върху комисията. Особено по отношение на информирането и отчитането на проектите. Втори аспект, който е свързан с същата тематика, това е, е, е бюджетния ред, свързан с правата на пътниците. Тук не става дума за кой знае колко огромни суми, в сравнение с много други пера, но тъй или иначе това е предизвикателство. За европейските политики, свързани с транспорта в това време на погрешна информация и дезинформация, е крайно време да можем ние да подадем ясно информация за това, какво се прави конкретно за хората, така директно насочено към тях. Освен да повишаваме информираността, можем и много повече. Бихме могли да изведем така като основен приоритет информацията за правата на пътниците. Опитвам се да представя една ясна картина в нашето становище, без да се повтаряме, да направим едно ясно чертана картина за нуждите на транспорта и да се надяваме, че парламента ще преговаря именно по тези насоки. Председателката, благодаря господин Теличка, много ясна информативна презентация. Заповядайте, колеги. Благодаря. В нашето становище от политическата група и аз лично считам, че господин Теличка напълно отразява нашето виждане за приоритетите в бюджета, отделен за транспорт. Особено, що се отнася до това колко е важна политиката за транспорта, за конкурентоспособността и сближаването в Европейския съюз. В такъв смисъл думите на докладчика напълно ни удовлетворяват. По отношение на пилотните проекти, там бих разделил нещата на четири основни раздела. Първо, е, инструмента за свързване на Европа и е необходимостта там да бъдат отделени средства – Това се потвърждава и от документацията. Не искаме да ни опрат гърба в стената. Тази програма трябва да има достатъчно средства. За агенциите. Там сме съгласни е, с изброяването на съответните агенции и това, че средствата трябва да отговарят на техните задачи. Трето, Действително трябва да се изведе на преден план Галилей и Егнос и стратегическото значение на тези системи. Аз съм докладчик в моята група по втората програма и съм съгласен с становището на колегата. И четвърто, научни изследвания и иновации. Чисто небе и програмата Сезар, действително. Единственото, което бих искал да добавя по пилотните проекти, много внимателно разгледахме оценките, извършени от комисията. И ние, разбира се, е, искаме да имаме собствена оценка на тези пилотни проекти от страна на Европейския парламент. Естествено, бихме могли да приемем и оценката на комисията, но е добре да имаме и собствено становище за пилотните проекти. Нека да уважаваме мнението на комисията, но е добре да бъдем независими. Като цяло смятам, че вървим в правилната посока. Благодаря. Господин Ван Далелен, вие ли заместите господин Зели? Изабела? Демонте също е изпратила заместник. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Извинявам се от името на моята колежка, която е на път към Брюксел, най-вероятно още лети. Така че аз ще представя позиция по бюджета. Първо бих искал да благодаря на докладчика, господин е, Теличка, за сложната работа по този комплексен е, документ. Е, транспорта е много важен за глобалната конкурентоспособност на Европейския съюз. Следователно имаме нужда от бюджет, който да отговаря на програмите и целите на съюза. Когато говорим за инфраструктурните проекти, знаем, че имаме нужда от голям големи ресурси и безупречно планиране, особено, що се отнася до дългосрочната перспектива. За това е изключително е важно да не се допуснат съкръщения в механизма за свързване на Европа, както беше през е, миналия период бих приветствала, ако се увеличат, приветствам това, че се увеличават средствата с 39,1% но това не е достатъчно, като се имат предвид предишните съкръщения. Трябва да направим така, че тези средства да бъдат достатъчни поне за проектите, свързани с коридорите Тенти. За съжаление обаче наблюдаваме недостатъчен интерес от страна на комисията към сектора на а, е, туризма. Туризма, бидейки третия по значимост отрасъл в Европейския съюз, трябва да получи заслуженото е, внимание в плановете на комисията. Благодаря ви. Мерси beaucoup, monsieur Ertug. Благодаря, е, господин Ертук. Господин Делунде. Uh, thank you. Um, the EU благодаря. Европейската политика в областта на транспорта е от много важно значение за развитието на устойчивостта на Европейския съюз. За това трябва да се отделят достатъчно средства за проектите, които осигуряват това. Бюджета трябва да отрази нуждата от разширяване на железопътния транспорт и мултимодалните начини на транспорт. Благодаря. Мадам Килонен, ву ремпласе мадам Лопес? Госпожа Килонен, вие ли заместите госпожа Лопес? Добре, господин Андерсон. Госпожа Андерсон. Благодаря. Аз е, искам да приветствам е, свършената работа е, и да поздравя господин Теличка за това, че споменава правата на пътниците. Все още правата на пътниците не са достатъчно добре отразени. Смятам, че е добре да се обърнем към този проблем. Е, Едва една трета от пътниците в Европейския съюз знаят за е, рамката, която очертава техните е, права. Що се отнася до железопътния транспорт, предлагаме обща, общ европейски формуляр за предявяване на претенциите. Благодаря. На парол, месье Теличка. Uh, Имате отново думата, господин Теличка. Искам да обърна внимание на две теми, които излязоха от дебата. Господин Салини говори за конкурентоспособността и кохезията. Мисля, че това трябва да бъдат двете главни цели, които да изведем на преден план. Освен това, искам да кажа няколко думи за оценка на пилотните проекти. Напълно съм съгласен с вас че е, трябва да се запознаем с анализите, експертните оценки на, комес... на комисията. За да за да можем и ние да се изработим мнение за тях. Но мисля, че третия принцип, към който трябва да се придържаме е, е да работим по политическите приоритети, които имате. Това, което чух от вас, ми, ми показва, че поставяте по-силен акцент върху кохезията, отколкото върху останалите теми à nouveau envie de vous entendre. Благодаря, господин Теличка. Имах нужда да ви чуя отново колко добре ни информирате. Затова ви дадох думата отново. А сега от комисията думата има госпожа Ан Монтаня. Благодаря, госпожо председател, господин докладчик малко допълнителни е, детайли към повдигнатите въпроси. Действително, имаме нужда да се увеличи бюджета за следващата година, както всички коментираха тук. За ваша информация, предложенията от комисията са на базата на годишните оценки, които извършваме с съответната агенция, заедно с като се отчитат и всички споразумения, които вече са сключени, с цел да няма проблеми за бенефициерите. Затова определено посрещаме с много топли чувства подкрепата от ваша страна за предложения бюджет. Тази година ще има възможност изцяло да изплатим неизплатените кредити. Ще наваксаме малко от предходната година. А за следващата година единственото, което се предвижда, е, са е, връщанията на средства от е, предишни програми. Говори се за сума от порядъка на 80 милиона. Вече ще видим колко от тях ще отидат за бъдеще. И също с Банката за инвестиции разговаряме дали да не започнем една обява за проекти по инструмента за свързване на Европа. Ще ви представим тези идеи през есента. Още два коментара. Бюджета за агенциите. Напълно си давам сметка колко много ви вълнува бюджета на тези агенции. По отношение на Европейската агенция за железопътен транспорт, там бюджета и не спада, защото агенцията очаква да получи 3,8 милиона евро от наложени такси. Така че е, подкрепата от Европейския съюз малко спада, но ще бъде изклю... О, в много голяма степен компенсирана, т.е. с излишък от възможността те да вземат такси. За пилотните проекти отбелязвам си вашите коментари. В, за момента и сме в етап първа оценка. Ще имате е, през септември окончателния текст на тази оценка, когато излезем и с писмото за изпълнение, но във всички случаи до голяма степен сме съгласни с вас е, по предложенията на бюджетните линии. Председателката, благодаря. Крайният срок за изменение е 13 юли 12 часа на обед. Два вида изменения може да подавате. Първо за становището, а и също за бюджетното предложение за пилотните проекти и подготвителните дейности. Добре, с това приключваме тази точка. Следващата точка е обмяна на мнения с заместник председателя на Европейската банка за инвестиции, господин Ходак, който ще го води именно за транспорта. Добре е дошъл, господин Ходак, добре дошли. Алези! y prenez Alors, Monsieur Dac, nous avons, euh, nous vous avons invité en tant que... Повядайте, господин Ходак, вие сте тук по наша покана в качеството си на заместник-председател на Европейската банка за инвестиции, за да коментирате именно областта на транспорта. Отново ви казвам добре дошъл от всички нас в нашата комисия. В момента абсолютно на време на са темите, които обсъждаме, свързано с необходимостта от инвестиции, от обновяване на транспортните услуги, но и също така да пригодиме предизвик... тази сфера към всички нови предизвикателства, свързани с климатични промени, цифровизация и така нататък, с енергиен преход – Тоест, от една страна на масата са поставени бъдещите програми за инструмента за свързване на Европа и съответните средства е, инвестираме в Европа и така нататък. Банката нека да чуем сега какви са вашите представи, каква е вашата позиция, какви са перспективите, какви са видовете проекти, които вие бихте селекционирали, за да отговорите именно на тези предизвикателства. Отново благодаря, че сте тук. Имате думата за около 10 минути, след което ще дам думата и на колегите. Благодаря, госпожо председател. Госпожи и господа, члена на Комисията по транспорта, уважаеми евродепутати, благодаря ви за възможността да говоря пред вас за работата на Европейската инвестиционна банка в областта на транспорта. Това е много важна част от нашата работа и малко ми напомня за моето време като член на националното правителство, когато парламента ме въртеше на шиш със своите въпроси. И това ми се отразяваше много стимулиращо. Съвсем накратко, транспортът е много важна тема за Европейския съюз много важна сфера, в която работи Европейската инвестиционна банка. Както знаете, собственици на банката са 28-те държави членки и ние следваме стратегията и политиката на Европейския съюз. Само за ваша информация, тази година празнуваме 16-ти юбилей от създаването на Европейската инвестиционна банка, нещо с което много се е, гордеем 60-ти юбилей, извинете, защото от 58 година насам ние вече сме се превърнали в най-голямата финансова институция в света. Само за сравнение, миналата година финансирахме проекти в размер на 80 милиарда евро. Световната банка финансира проекти на стоеност 60 милиарда евро. Така че ние сме ам, голяма организация, която е добра за Европа. Транспортният сектор е един от нашите приоритети. Средно годишно финансираме проекти на стоеност 30 милиарда евро в областта на транспорта за целия Европейския съюз плюс а, определени държави извън Европейския съюз. А, имам предвид на най-вече съседните държави. Например, тази сутрин а, подписах един проект с а, заместник премьера на Украина за безопасността на пътищата в Украина. Тази дейност също е много важна, защото по този начин разпространяваме европейските ценности извън Европейския съюз. 13 милиарда годишно са проектите в областта на транспорта, което представлява 13% от цялата ни дейност. Ние Отпускаме е, заеми на различни финансови институции е, в държавите членки на правителствата. Другото, с което се занимаваме, е така наречения блендинг. Е, тук попада и инструмента за свързване на, на Европа, т.е. смесваме бюджетни средства от Европейския съюз с средства от други източници и с частни ресурси и извършваме освен това и консултантска дейност. Работим с правителствата, органите на местното самоуправление, местните финансови а, институции. А, това са основните видове дейности. Ако погледнете транспортната инфраструктура в Европейския съюз, ще видите, че в исторически план 1% от БВП на Европейския съюз се влага в транспорта. Тази, този процент намаля след кризата Координаторите на механизма за свързване на Европа прогнозираха за периода 2021-2027 спад на инвестициите и ще има недостиг на инвестиции в размер на над 100 милиарда евро само за коридорите. И говорейки и си говорим за един недостъг на инвестицията в размер на около 200 милиарда за а, а, транспорт. Голяма ролята, която имаме да играем, много неща очаквам да се случат, като трябва да мислим не само за традиционната транспортна инфраструктура и транспортните коридори, макар че ние като Европейска банка следим най-вече тези проекти, защото те свързват Европа. Ние следим обаче някои модерни форми на транспорт, които са екологично устойчиви, служат за кръговата економика и така така нататък. Например, в тази област през 2016 година заедно в Европейския съюз създадахме механизма за чист транспорт, за да може да подкрепяме развитието на технология за чист а, а, транспорт. А, също така подкрепяме въвеждането на чисти автомобили в Франция, Лас Палмас и така нататък. Тоест, вървим все повече в посоката на електрическата мобилност. Това са новите сектори, в които инвестираме, където създаваме връзка между транспорта, околната среда и дигитализацията. Друг инструмент, който използваме, Европейския фонд за стратегически а, е, инвестиции, EFSI. Знаете, че нашата банка отговаря за използването на този фонд. Към края на юли а, ще а, предоставим сумата от 315 милиарда евро, която беше обеща, обещана така че, според нас, този фонд е много успешен. Недостиг на инвестиции, обаче, пред който сме изправени, не може да бъде преодолян само с публични инвестиции. Трябва да мислим за това как да мобилизираме и частен капитал. И този фонд за стратегически инвестиции е чудесен модел за това как може това да се направи. Как виждаме нещата за в бъдеще с оглед на МФР за 2020-2027? 2027, най вече в компонента за инвестиране в Европа. И имаме някои въпроси все още неизяснени, свързани с предложението на комисията, но ние сме в процес на дискусия. Фонд, Европейския фонд за стратегически инвестиции до този момент сме финансирали 59 транспортни проекта чрез гаранция. Можем да кажем, че 8% от а, а, е, Европейския фонд за стратегически инвестиции отива за инвестиции в областта на е, транспорта. Защо само 8? Защото е, ЕФСИ има а, голям частен компонент, а има много малко проекти в Европа, а, при които транспортна инфраструктура се изгражда по модела на ПЧП. А, може, може би трябва да продължим да мислим за това как да мобилизираме повече частен капитал за транспортна инфраструктура. Проекти имаме в инструменти в Испания, Латвия и така нататък. Няколко нови тенденции вече споменах механизма за свързване на Европа и неговия аспект за обединяване на ресурсите. Срещнахме се тази сутрин с генерална дирекция МУВ, за да поговорим за това как да мобилизираме още допълнителни средства. Виждате, че нашата банка е партньор на Европейската комисия, за да проведем това упражнение за обединяване на различни ресурси. Не смятаме, че това е начина по който трябва да работим за в бъдеще и това е начина по който ще продолеем недостига на инвестициите. Може би да спра до тук, защото също така е важно да имаме възможност за дискусия, да зададете въпроси. Още веднъж ви благодаря, че ме поканихте. Merci beaucoup pour votre présentation.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 Имам личен въпрос. Е, всъщност, е, вие ли сте наследника на господин Павел Леком? Е, може би можете направо да отговорите на този въпрос. Добър въпрос. Временно аз замествам и господин Ваненком. Той отговаряше за транспорта но вече не е заместник председател, нито член на управителния съвет. Вие знаете, че там имаме 8 члена. Заместник-председателите са представени в комитета, така че докато господин Камен е в Люксембург, ние ще го заместваме. Благодаря. Хубаво е, че веднага се заема овакантеното място, за да няма вакуум, така да се каже, и пропуски. Но имам няколко критични въпроса. 30 милиона, казвате вие. Инвестиции става дума за милиарди. 17% това са средствата за е, транспорта. Но през последните години ние забелязваме, че е, те остават стабилни, няма е, никакво увеличение. Защо само 30 милиарда? И сега. Това е първият въпрос. Вторият ми въпрос. Тези 30 милиарда от ЕИБ и е, отношението им към тези 25 милиарда по ЕФСИ? Дали става дума за едни и същи милиарди или става дума за 30 плюс 25? Тоест, какво е взаимоотношението между тези две суми? И на трето място сухопътен транспорт, ЖП транспорт, воден транспорт. Доколкото разбирам, ЕИБ всъщност не желая повече да инвестира в изграждането на пътища и пътна инфраструктура, тъй като имаме пътна такса. В такъв случай освободените средства би трябвало да отидат за водния транспорт и за ЖП транспорта. Според мен е логично. Четвъртия въпрос. Аз съм нидерландец. Нидерландските банки се конкурират е, със сигурност с е, ЕИБ. Нидерландските банки е, биха могли да предлагат и по-благоприятни условия, отколкото ЕИБ. Има и други страни, да кажем Румъния, България, може би там условията са малко по-различни, но все пак един въпрос. Как стои въпроса с конкуренцията с частните банки? Естествено, е, когато става дума за търговски е, такси, е, банкови такси, тарифи и така нататък, естествено конкуренцията е позволена. Но частните банки в Нидерландия в крайна сметка предлагат по-благоприятни условия и в такъв случай, може би, си струва и ЕИБ да помисли за занижаване на своята комисионна и таксите. Очевидно, вие натрупвате немалко милиарди като печалба всяка година. Не трябва ли да се помисли за това, че можете малко да занижите тези такси. Инак почва да заприлича на комунистически е, механизъм. И освен това говорите за смесено финансиране, но не само в рамките на механизма за свързване на Европа. Е, добре, какво правите в крайна сметка вие в рамките на механизма? Е, нали, генерална дирекция МУВ управлява този механизъм. Вие работите и в сферата на кредитирането, но тук не става дума за кредитиране. Така че е, какво точно по отношение на смесеното финансиране прави ЕИБ? Господи... Зелик. Да, благодаря. Е, аз е, ще взема отношение по две малко по-различни теми. Днес се намираме в една фаза, в която съвсем сериозно говорим вече за следващия период на многогодишната финансова рамка МФР. Съвсем ясно е, че в рамките на този бюджет ще разполагаме с около 20% по-малко за кохезия, за структурни фондове и това означава на практика, че в бюджета на Европейския съюз ще има по-малко средства за подпомагане на транспорта като цяло. Затова ще попитам Европейската инвестиционна банка ще вземе ли предвид това намаляване на средствата. И още нещо. Вторият ми въпрос е в друга посока. За първи път се предвиждат в бюджета на ЕСЕ 6,5 5 милиарда е, евро е, във връзка с съответните е, обезпечения и гаранции за сигурност на мобилността. Това е нещо много хубаво. Нуждаем се от повече сигурност по отношение на придвижването и на на гранични е, служители, и на полиция, и на е, военни и така нататък. И така, е, как точно за целите на сигурността смятате, че можете да допринесете в сферата на мобилността и сигурността? Eh, да, благодаря, госпожо председател говори господин Фандален. Аз също съм нидерландец, е, господин Худак. И забелязвам скептицизъм в моята страна по отношение на ЕИБ. Каква е добавената стойност на ЕИБ? Е, не го усещаме по проектите в Нидерландия. Като погледнем големите банки, е, всъщност ЕИБ не се среща като банка, която финансира големи инфраструктурни проекти е, не само в е, сферата на транспорта, е, в сравнение с другите големи частни банки. И още един въпрос. Говори се от години за един проект в моята страна за обновяването и солидното финансиране на а, свързващия а, бенд а, е, в който има и шлюзи. Е, през 1913 е, година още е изграден този бен с шлюзите, но сега отново има нужда от модернизиране. И така става дума за солидно финансиране на шлюзите не знае точно в кой бюджетен ред ще влезе това, но при всички положения е, все още няма никакви анализи е, по отношение на е, този много важен за Нидерландия проект и какви са анализите, ако вие ги правите, и какви са прогнозите до този момент не съм чул никой е, да говори за е Б. Е, говоря с хората, които отговарят в моята страна за този проект. При всички положения се смята, че е хубаво да се помисли и за съфинансиране. Какви са перспективите според вас? Избой. Личка има думата. Да. Е, е, ще свържа изказването си с някои от въпросите, които зададоха моите нидерландски колеги. Да, естествено, че е, Става дума за една много комплексна тема във връзка с, с смесеното финансиране. Но аз ще ви попитам нещо друго. Възможно ли е да се направи нещо така да се каже, и извън финансовия пазар. В крайна сметка, важното е да се стигне до средства и то при благоприятни условия но като че ли вие губите е, така, в сравнение с конкуренцията, както стана ясно и от другите изказвания, така че какво правите по отношение на е, вашата конкурентно способност? И още нещо. Е, тук в е, дъното на залата е, седят граждани на Европейския съюз. Важно е да знаем какво е е, е, всичко това, което вие предлагате като е, добавена европейска стойност, не само в парично изражение, не само милиарди, които се отпускат като заеми и така нататък. А какъв е реалният ефект от всичко това, което правите? Е, да, добре, вие оценявате проектите, отпускате е, определени суми за финансиране, правите анализи и така нататък. И записвате е, всичко това във вашите отчети. Поне така е в повечето случаи. Но по отношение на транспорта, какъв е реалният ефект? И сега отново смесеното финансиране. И е, механизма за свързване на Европа ЦЕФ. Аз не съм абсолютно сигурен, че действително има реален принос. Най-вероятно има, но той не става съвсем ясен, когато политиците или представителите на ЕИБ говорят. Защото имаме различни видове финансиране и по линия на правителствата, и на търговските банки, на ЕИБ, структурни фондове и така нататък какво става в крайна сметка с средствата, които вие влагате в проектите? Какви са ограниченията? Какви са лимитите? А също и как, кои са източниците? Естествено, в повечето случаи в докладите ви се посочват източниците на финансиране, но е, когато има някакви тесноти, когато има слабости е, в е, финансирането, какво можете да предложите като подобрение, да кажем, на законодателството в това отношение? Благодаря. Мъжи Далунди, ла паролите Господин Далунди, имате думата. Благодаря, е, госпожа председател. Е, благодаря и на господин Худак. Е, ще ви обърна внимание на някои от проектите, които ЕИБ финансира във връзка с опазване на климата, на околната среда. Това е изключително важно. Естествено, устойчивост е ключовата дума в Братислава имаше такива проекти, свързани с климатичните промени и с замърсяването на въздуха, който би трябвало да направи градският транспорт много по-екологосъобразен. През 2017 година са финансирани е, магистрали е, с ПЧП е, и ЕФСИ, като ЕФСИ най-вече е насочвал средствата към ТНТ проектите. Въпросът ми е следният. Може ли ЕИБ да приеме условия екс-анте като така да се каже, предпоставка за финансиране на альтернативни проекти. Благодаря, господин Рике, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Пет въпроса имам. Първият е по-скоро бележка. Самия механизъм на FC, който е основно се изпълнява от Европейската инвестиционна банка, търси добавена стойност, не непременно на пазара. Смятате ли, че проектите дават тази добавена стойност? Второ, гаранциите за първата загуба за тези, които работят по механизма FC. Анализа на вече сключените договорености показва, че като цяло вие не сте поели гаранцията и тя загубата е останала за третите страни, което е абсолютно противоречи на, спир, на духа на ЕФСИ. Но идеята беше именно да се сподели риска, за да се стимулират на източници на инвестиции. И когато се изказвахте, не разбрахме примерно в какъв процент от инвестициите вие сте поели е, загубовите. Трето, малко не, неудобен въпрос. След три години фонда гарантира първо гаранциите бяха 21 милиарда. Как, как, как се развива този фонд за гаранциите? Имате ли някакви оценки или още твърде рано? В края на гращата съвсем скоро ще изтекат две години от функциониране на фонда. После комитета по поетите задължения на банката в така, рамките на нормалната и дейност. Същия ли е тази комитет или комисия с стандартните комисии на банките? Ако не, е, какви са специфичните отговорности на тази комисия, за да може да се справи с проектите по ЕФСИ. И сега, последно. Като се има предвид вашия правилник, вие не можете да се изправяте като страна в съда. От е, инструмента за свързване на Европа се отпускат средства от порядъка на 5,7 милиарда и то по смесено финансиране – по тези 6,5 е, милиарда, извинете, имате ли е, възможност вие да се намесвате и да искате, примерно, връщане на пари или ще трябва да очаквате тези искове да се правят от е, граждански страни по проекта? Благодаря много въпроси. Заповядайте, господин Ходак, за да им отговорите. Благодаря за въпросите. Припомням и много опита ми от националните парламенти, но много добре. Ние вероятно трябва да имаме по-добра комуникация и разяснение в бъдеще. Поканих колегата, който отговаря за транспорта тук, за да може и той да отговори на някои от въпросите. Може би първо да започна с въпроса за добавяемостта, за съчетаването на правомощията и в такъв смисъл каква е добавената стойност на ЕИБ към проектите. Особено като се има предвид, че в Европа в момента економическото положение е доста добро, много са ниски лихвените проценти на търговските банки. И тогава се задава въпроса какво повече правим ние. Аз лично имам много дълъг опит от работа с, в търговски банки. И Считам, а и ние продължаваме да работиме за тази взаимодопълняемост. Би следвало добре да си дефинираме отговорностите. И в управителния съвет може би има смисъл да поканиме някои от представителите на депутатите, за да видите колко много неща се отчитат, когато се обсъжда определен проект. Ако има одобрен от проект от ЕИБ, не само по ЕФСИ, той трябва да отговаря и на изискването да попълва празнота, бяло поле на пазара. Е, било то защото, да речем, е твърде висок риска на проекта или защото е трансграничен и съответно търговски банки не са готови да се ангажират или пък има други моменти, които да налагат финансирането на проекти по този начин. Да речем е социални жилища. В момента в Холандия специално има много искания за финансиране. защото не защото търговските банки не се интересуват, но те имат нужда от партньор за дългосрочно финансиране. А търговските банки може да предлагат същите лихвени проценти като нас, обаче не дават дългосрочно финансиране. Те дават, да речем, 7-8 години. А ние, тъй като сме с рейтинг 3А, ние използваме средства от инвестиционни, пенсионни фондове, от държавни фондове и съответно можем да предлагаме много по-дългосрочно финансиране, именно благодарение на рейтинга си 3А. Можем да даваме възможност 15, 20, 25 години да се изплащат заемите, което е практически невъзможно да бъде предложено от търговските банки. В такъв смисъл ние можем да предлагаме и да вземаме така по-изчакваща дългосрочна позиция в сътрудничество с комисията. Освен това, ние финансираме максимум 50% от проектите, така че винаги е необходимо да има и допълнителни партньори. Търговски банки, национални, регионални фондове. В противен случай проекта няма да получи необходимото финансиране. Абсолютно изискване е, е финансирането от нас да не надхвърля 50%. FC сега започва да работи FC2 със съответните условия. Тук се зададе комисия, въпроса за комисията по инвестиции. Ние работим с така, презумцията, че проектите, които идват към нас, са високо рискове и е, не се намират търговски банки, които да ги подкрепят. Няма да забравя дискусията на министрите на финансите през 2014 на срещата на върха на Еко Фин в Милано. Там се поде дискусия от Шойбле и неговите колеги за това, защо трябва да насищаме пазара с ликвидни средства и да не финансираме проекти от реалната економика. И тогава бе постигнато така съгласие, че тези проекти са свързани с по-високо ниво на риска. И след търговската криза, извинете, след финансовата криза, търговските банки а, така много се страхуват да поемат риск и затова бе създаден ЕФСИ със съответните гаранции от ЕИБ и Европейския съюз, за да покрие именно тази липса на пазара. А за да се реши кой проект ще получи гаранции и финансиране, това се прави от един независим орган, Комисията по инвестиции, именно представител на Европейския парламент, участва там. Става дума за експерти, които имат отношение към управлението на ЕИБ, те решават кой проект да получи финансиране. Над 90% от финансираните от ЕИБ проекти към днешен момент имат рейтинг B-, т.е. не биха били финансирани от регулярните финансови източници. Процеса за одобряване е, на всеки проект от ЕИБ да се докаже, че той запълва празно поле на пазара, че има допълняемост с него, е много стриктен. Зададохте няколко въпроса така за конкретни цифри за господин Ванден Денкам зададе въпроса за 30 милиарда, 25 милиарда и не 19%. Ще дам думата на колегата да отговори. Um, um, uh, Благодаря. Доста подробни бяха въпросите и много интересни, особено от господин Ванденкамп. 13% е цифрата, не 30%. Би... С удоволствие бихме се съгласили да са 30, но не са. Във всички случаи зададохте дали тези, е, въпроса дали тези 25 милиарда от ЕФСИ се допълват към тези 13 милиарда. Отговорът е не. Гаранцията по ЕФСИ е, работи с е, по-висок е, процент на риск. Тези 25 милиарда отговарят на около 15 милиарда реални инвестиции и съответните гаранции, 15 милиарда гаранции от е, ЕФСИ. 26 милиарда са с е, коефициент 15. Тук е, стана дума, че ние не можем да финансираме повече от 50% от проекта. В огромна част от случаите ние финансираме много по-малко така, коефициент около 30-40% примерно. Това е, е, и добавената стойност на нашето участие. Говорихте за пътищата и за това защо не оставиме пътищата да се изплащат с такси. Да, има много е, проекти за изграждане на пътища с заплащане на съответни такси. Ние като институции не правим разлика за това откъде идват допълнителните средства за финансиране на подобни проекти. И в края на кращата всяка страна членка избира съответното си финансиране. Ние разглеждаме само искането за финансиране от ЕИБ за да е, е проекта економически е, производителен, да има смисъл. Мисля, че до известна степен бе отговорено на въпроса за холандските банки. Естествено, те могат да взимат е, средства много ефтино от пазара и работейки в пазарни условия – нашият подкрепа за тези банки не е толкова привлекателна. Ние, разбира се, се възползваме от възможността да подкрепяме проекти там, където има полза за тези, които работят по тях, а там, където няма смисъл, не го правим. Специално за големият дига, Предполагам, че холандското правителство може да набере тези пари без никакви проблеми от други източници. Още няколко коментара. Господин Земке, ставаше дума за бъдещата многогодишна финансова рамка и намаляване на средствата по кохезионните програми, предложено от комисията, как това ще се отрази върху транспорта и работата на ЕИБ. Според нас намаляването на средствата по кохезионната политика, свързани и с Брекзит и с настоящото положение на страните, които се ползват от кохезионни фондове – сега няма да коментирам дали е справедливо това намаляване или не, но ЕИБ работи в две основни е, области. FC вече показа, че е възможно да се използват публични средства по един много ефективен начин, като се привлича и е, финансиране от частния сектор и други източници. Така че за много малки порядъци на инвестиции, 20 милиарда по FC1, се получиха инвестиции от над 300 милиарда. Тоест, това са инструменти, които могат да подкрепят политиката за сближаване. По нашия опит, можем да бъдем много полезни партньори при инвестирането в такива инструменти, когато даваме възможност да се отнеме риска от частни инвестиции и да се направи един общ агрегиран финансов инструмент за допълнително финансиране. Това е едно. А техническата помощ да се разработват проекти не е никак лесно. В страните от кохезионните фондове така някакси са доста пристрастени към а, не към грантове, т.е. средства, които не се връщат. Не е лесно да се промени менталитета. Ние имаме един център за европейски, е, така, консултативен център за европейско, е, за европейски институции, инвестиции, извинете, за да можем именно да стимулираме така нов поглед и нови начини за набиране на средства ще започнем и с допълнително помощи не само за страните членки, но и страните кандидатки. Относно мобилността и сигурността, Днешната дискусия с комисаря Булт е, ще говорим за нова инициатива, която може да бъде наречена инициатива за безопасност по пътищата. защото наистина е, все още много хора загиват вследствие на автомобилни злополуки и бихме могли да съчетаем е, дигитализацията, опазването на климата с безопасността и чистотата на на пътищата. В момента обсъждаме как е, да разработим съвместна инициатива между нашата банка и Европейската комисия, за да може едновременно да се увеличи мобилността на хората е, и това, тази мобилност да стане безопасна. Господин Теличка, вие зададохте хубав въпрос е, относно това как да станем по-атрактивни, освен атрактивните цени. Нещо, което ни различава от обикновените търговски банки е дългосрочното финансиране, каквото не се предоставя от търговските банки. Разговаряме с чешката железопътна компания за финансиране в размер на 4 милиарда евро на израелска компания в Чешката република, финансиране, което ще бъде предоставено от нашата банка, не от търговски банки, защото говорим за едно финансиране за 20-25 години, пък и за правителството е по-добре да могат да разсрочат своите плащания в рамките на един по-дълъг период и добавена стойност може да се даде, комбинирайки инфраструктурни проекти и иновациите. В Чешката република и Централна Европа работим по разработването на дейности, дейности за така наречените интелигентни региони, интелигентни градове. Това са проекти с иновативна компонента, проекти за местно развитие. Чешката република, работим с Чешката банка за развитие, за да можем да създадем платформа, възосновно като да могат да се финансират проектите. Това са области, в които търговските банки не са готови да инвестират, не сме готови да го направим и да предоставим и консултации и така нататък. Относно комбинирането на средствата от механизма свързване на Европа, евентуалните трудности, за нас а, а, това упражнение също е ново. А, комбинирането на финансирането. Аз лично виждам проблем а, в недостига на проекти, за, които могат да бъдат финансирани от банка. Има интересни а, проекти в областта на а, транспорта, но много малко от тях могат да бъдат финансирани от банка. Много правителства, много местни власти смятат, че могат да преминат от грантове към банково финансиране без преструктуриране, но това не е така. Ако искате вашия проект да бъде финансиран от банката, трябва да го направите такъв. В момента ние анализираме натрупания опит, разговаряме с комисията как да подобрим нещата за в бъдеще но това е едно упражнение, което ще иска малко повече анализ. Благодаря. Благодаря и на двамата за посещението. Благодаря за за информациите за вашата дейност. Но останаха въпроси, които не получиха отговор. Господин Далун да пита за енергийния преход, за климатичните промени и съответните проекти, които се предвиждат. Дали тези проекти се е, избират според такива критерии? Господин Рике също ви зададе много въпроси. Е, давам ви съвсем за кратко думата, за да можете да отговорите. Um, Благодаря. И аз искам да кажа няколко думи за подбора на проекти за, в, в областта на опазването на климата. Ние инвестираме в множество проекти в транспортния сектор. Политиката за опазване на климата а, а, означава, че 24% от всички проекти, които финансиране, не могат да бъдат класифицирани като проекти за а, опазване на климата. Ние подбираме предварително тези а, проекти с цел опазване на климата. Половината от заемите, които отпускаме, е, смят, се считат за а, проекти, които допринасят за а, опазването на климата. Това са най-вече железопътни а, проекти, инвестиции в градски железници. Градските райони са много а, важен част от нашия бизнес. А, финансираме системи за изграждане на метро, трамваи в градовете. Като цяло около 60% от заемите, които отпускаме транспортния сектор, са насочени към изграждане на по-устойчив транспорт. и нашата цел е 25% за действие за климата, цел, която изпълняваме всяка година. Да отговоря на пете въпроса на господин Рике. Ако правилно си спомням, първия въпрос беше, беше за FC и добавената стоеност. Областите, в които сме загубили пари, Доколкото знам, нямаме случаи, при които да е била поискана гаранцията. Е, ще видим дали това ще се задържи така докато приключат е, проектите, но това, че не е поискана гаранцията, позволява финансирането да върви. Що се отнася до връщането на гаранцията, не знам какво е било направено. Какво е било направено. Гаранцията ни позволява uh, Използваме 215 милиарда. Um, В известен смисъл това е дейност на загуба. Много хубав въпрос е, зададохте. Въпроса за отбраната. Всъщност, е, президента на банката, президента Хойер, обяви, че банката започва собствена инициатива за сигурност. Забравих какви бяха точните цифри, но около 2 милиарда годишно инвестиции, свързани с сигурността. Банката ще участва в такива инвестиции. Това са граждански военни инвестиции, които ще бъдат направени в рамките на тази инициатива. Тоест, банката вече е помислила да се включи е, в такива проекти. Граждански елемент е он елемент, който ни позволява да участваме и 2 милиарда е, инвестиции годишно са предвидени за такива проекти. Oui, monsieur Wim van de Kamp. <clears throat> We hebben nog acht minuten. Имаме още 8 минути, е, господин заместник председател е, на ЕИБ. Трябва да сме е, естествено економични по отношение на времето. Добре, въпросните милиарди. Дали става дума за сума, която се отнася до 2017 или за по-дълъг период? А, добре, е, е, става дума за годишно инвести... Е, финансиране. Има разлика между отбрана и сигурност. Вие говорите за security, сигурност, а ние говорим за военен коса черта от, от транспорт за отбрана Добре, когато става дума за инвестиции в тази сфера от ЕИБ, как правите връзката между е, сигурността и е, отбраната? Е, естествено, разликата е, инак ми е ясна, но какво става в крайна сметка? Алези, Благодаря, давам ви възможност да отговорите. Uh, Аз е, обясних вече, че е, ние сме общ публична банка, но времено използваме и е, средства от е, частни институции, пенсионни фондове, инвестиционни фондове от различни части на света. И когато става дума за е, отбрана, е, за производство на оръжие и така нататък, е, естествено става дума за чувствителни е, сфери. Много чувствителни, много деликатни са тези въпроси, как точно трябва да се подхожда, когато става дума за отбранителна индустрия и същевременно се използват, да кажем, е, европейски облигации. Имаме определени прогнози е, и анализи, най-вече по отношение на производството на е, стоки с двойна употреба, е, военния компонент, отбраната, е, киберсигурността. Е, знаем, че в момента отбраната от известно време стана все по-важна е, сфера, така че. Е, са необходими и е, допълнителни усилия във връзка с тези много по-сложни военни операции. Е, така че. Е, ще трябва да имаме един минимум от милиарди годишно. Един малък въпрос. В Дизелгейт видяхме, че е бил използван заем от ЕИБ с е, недобри намерения. Въпросът ми е какви предме... предпазни мерки сте предприели, така че заемите от ЕИБ да не дават възможност на автомобилостроителите да правят каквото им хрумне и е, да реално е, да <laughs> замърсяват атмосферата и да увеличават е, парниковите газове. Um, да, автомобилната, транспортната промишленост като цяло се нуждае естествено от е, нови технологии, е, насърчаване на изследванията. В това отношение действително има една празнота, слабост на пазара. Ние сме готови е, да оказваме подкрепа. Европейския съюз, както и други напреднали развити економики, трябва да инвестират повече в това отношение. Имаме все повече и повече клиенти, които ефективно, така да се каже, ни стимулират. Ние разполагаме с капацитета за възстановяване на средствата, които сме отпуснали и за възвръщаемост, става дума за отпускане и на гаранции, така че експертната оценка е всъщност най-добрия гарант и за едно по-добро бъдеще. Благодаря, идеално тогава. Благодаря на нашите гости за отделеното време, за да ни представят вижданията на ИБ и предизвикателствата пред тях. Господин Теличка, във връзка с всичко това, което говори за големите предизвикателства, аз е, бих казала, че е, в края на кращата FC е един начин за осъществяване на взаимовръзка и при положение, че само 9 е, процента от проектите са свързани с транспорт, смятам, че трябва да увеличите тази цифра поне до 4 пъти. Овации за нашите гости, моля. Allez, nous continuons. И така, продължаваме. И даваме думата на нашия докладчик госпожа Аюто за общи правила за някои видове комбиниран транспорт на товари между страните членки. Заповядайте, госпожо Аюто, след това ще дам думата на докладчиците в сянка и съответно на представителите на Европейската комисия. Добре дошли на тях. Може ли да ми дадете името на човека, който ще се изказва от Европейската комисия? Мадам Кошинска. Си ви, мадам Кошинска, ки prend la parole? Госпожа Кошинска. Добре, да чуем първо докладчикът. Allora, eh, innanzitutto volevo ringraziare i colleghi благодаря, госпожо председател. Позволете ми първо да благодаря на докладчиците в Сянка Трябва да кажа, че до този момент действително много успешно сме работили. И се надявам така да продължим. Получихте становището ни. То е разпространено. Постарахме се да се съобразим с предложенията на различните политически групи. Става дума за мерки, които би трябвало да подкрепят комбинирания транспорт. Става дума най-вече за това да покрием, така да се каже, дефицита между използването на транспорта, комбинирания транспорт и преобладаващ честото използване на едномодалния, на автомобилния транспорт. Естествено, ще трябва много повече усилия да положим, за да се получи желания ефект. В компромисните предложения решихме да заличим предвидените от комисията 20% и във връзка с а, разстоянията а, и най-вече да а, се откажем от мерките по отношение на магистралите и а, пътищата. Това са а, двата основни въпроса, по които постигнахме споразумение. Инак, а, вие познавате основните моменти. А, в е, нашия текст дефиницията, е, как точно да определим понятието комбиниран транспорт, това бе нещо, което обмисляхме дълго. Необходима ни е известна гъвкавост все пак. Е, що се отнася най-вече до терминалите и изграждането им съгласно определените критерии. Други важни въпроси бяха свързани с каподажа е, и е, е, видовете транспорт и управлението. Има редица мерки, които предстои държавите членки да предприемат, за да се постигне по-бързо целта Предстоят и е, преговори с съвета. Надявам се, че е, ще можем да изпратим е, съвместно един положителен сигнал към сектора тъй като а, е, много модалните системи и комбинирания транспорт са важни и свързани помежду си. Госпожа Шмидт има думата. Благодаря, го. Госпожо председател, скъпи колеги, комбинираният транспорт действително е нещо прекрасно. Стига е, да не е, остава, така да се каже, в една е, малка ниша на пазара, да се разгърне в цялата си, с всичките си възможности. И затова съм съгласна с колегите. Той трябва да бъде много по-привлекателен, този комбиниран транспорт. И това означава, че и предложението на комисията трябва да се е, опрости съществено и същевременно е, данните, предоставени от държавите членки, трябва да са много по-сигурни, много по-надежни. За съжаление, виждаме, че е, ЖП и водния транспорт много по-зле се представят, отколкото автомобилния транспорт. Освен това, е, когато става дума за е, ЖП транспорта, естествено персонала би трябвало да е, разговаря не само на собствения си, родния си език, а да може да се оправи и при задгранични и трансгранични отсечки на други езици. За мен предложението е една добра посока в правилната посока, но не е достатъчно. Вие знаете, че в Америка пътищата се субвенционират именно за да може да се развие комбинирания транспорт. В Европа се оказва, че ние вършим тъкмо обратното ще трябва е, на базата на доброто сътрудничество, което и в миналото съществуваше и сега се установява също между политическите групи тук, да постигнем един по-амбициозен истински компромис и да го изпълним. Благодаря. Мадам Грасватер, е За социалистите, госпожа Грасвата. Исабела Демонте. Да, е, благодаря на госпожа де аз замествам госпожа Демонте. Благодаря на докладчика и докладчиците в сянка за постигнатия компромис. За съжаление нямахме достатъчно време за да обсъдим е, всичко, което е свързано с целия пакет е, е, мобилност. Би трябвало да изясним е, взаимодействието между отделните елементи на този пакет, колкото е възможно по-бързо, за да постигнем и желания напредък по отношение на комбинирания транспорт, който е много важен и за да се намалят е, вредните парникови е, емисии от CO2 и парникови газове. Е, много важно е, е да имаме е, добро законодателство, което да предлага и адекватни референтни стойности. Директивата би трябвало да насърчи държавите членки да инвестират. По тази причина Аз съм предложила съвсем конкретно 35% като стимул. Всъщност емисиите от CO2 и транспорта като източник на, такъв, на такива емисии е всъщност нашата голяма грижа. По тази причина ние залагаме на комбинирания транспорт, на изместването на транспорта от автомобилния към ЖП и водния транспорт. Ще трябва да разширим другите транспортни мрежи за другите видове транспорта, а тези 25%, които бяха предвидени за разширяване на пътната инфраструктура, очевидно бяха ненужни, се заличиха, за което благодаря. Желая успех. Госпожа Билбао има думата. Gracias, Presidenta. Благодаря, госпожо председател. Добре дошли на всички. Благодарности на нашата докладчица за извършената работа, за всички усилия, за да изготвиме компромисни изменения. Ние сме за инициативата, подкрепяме я в измененията, включително с идеята за упростяване – и намаляване на бюрокрацията, за повишаване на прозрачността. Има няколко неща, които искам да подчертая. Първо, трябва да бъдем последователни. Когато се говори за различни видове транспорт, никога няма да постигнем целите си, ако не изградим всички проекти и програми, които са били предвидени. И всъщност страните членки показват огромна непоследователност, защото ако искаме да има комбиниран транспорт, трябва да има ЖП мрежи. Трябва да има и така енергична работа по проекти, които все още не се придвижват. Съгласни сме с четирите основни компромиси, но имаме известни съмнения по компромис номер 7. Там се предвижда едно задължение за ръководителите на страните членки да насърчават комбинирания транспорт. Изреждат се три точки. Ние лично считаме, че а, не трябва да има задължителност. А също и че трябва да има други инструменти, които да предоставят стимули. Не сме достатъчно удовлетворени от текста на компромис 7. Ще се опитаме да поработим по него. Що се отнася до компромис номер 6? Няма да повтарям всичко, но там отново не сме съгласни с тезата за държавна помощ до 35%. Това ние не можем като политическа група да приемем. Изтъквахме го нееднократно. Благодаря, господин Лунгрин. Е, много се извинявам. Не бях наясно, че сте сменили групата. Сега, имат... Сега вече имате думата. Да заповядайте. Благодаря. Съгласна съм, съм с голяма част от заявеното с госпожа Юто. Компромисите като цяло са добри. Искам да благодаря на докладчетата за отличната ни сътрудничество и мисля, че това е. Нямам какво да казвам в подробности, защото за мен компромисите са добри. Благодаря. Merci beaucoup, monsieur Lundgren. Monsieur Dalunde, la parole est à vous. Благодаря. Сега думата има господин Далунде. Благодаря. Благодаря за сътрудничеството бихме искали позицията на нашата комисия да слага акцент е, за това, че трябва да се обръща повече внимание на екологичните критерии. Особено да, е, въпроса за развиване на вътрешния транспорт, ЖП транспорт и е, транспорта по вътрешните водни пътища и морския такъв. Освен това, трябва да се работи не само за терминалите, а и за платформи за е, мултимодалност. Също трябва да сме доста по-ясни по исканията за каботаж. Господин Дели, благодаря. Аз е, искам да задам един въпрос и на правната служба и на докладчика, свързан с е, компромис номер 4. Там се е, така визира съдържанието на специалното законодателство за каботажа. То, за съжаление, беше отхвърлено в е, пленарна зала. Компромис 4 е, отговаря на комисията на транспорта по специалното право и каботажа. Но ние знаем, че именно тази позиция бе отхвърлена в пленарна зала миналата седмица – и е, в такъв смисъл е, започва да ни е в тежест. Аз не бих могъл да приема да сложиме в това досие текстове, които съдържат правила, предвиждащи се да бъдат разписани другаде. За това ми се струва, че трябва да се приключи с триалога, да се реши текста по този файл, и ако ние оставиме текста от специалното право за каботажа, ръцете ни ще останат вързани. За мен е, това си е един чисто юридически проблем. Помислете. Благодаря. Господин Рике. Ако мога да отговаря на господин Дели, няма проблем, защото а, пленарна зала в своята мъдрост ще а, реши дали а, е, съответно предлаганите текстове а, отговарят а, на законовите изисквания. Но една чисто политическа бележка – до голяма степен в духа на коментарите на докладчика госпожа Изаскун, докладчика в сянка. Изненадан съм, че групата за свобода и пряка демокрация така се отнася с недоварие към моята група, която така по-скоро федерално настроена и имат така тежнение за национално регулиране на транспорта. Тук нещо много се работи срещу субсидиарността. това исках да коментирам. компромисите, които коментира госпожа Билбао, твърде много се намесват в националните режими в такъв смисъл. И сега думата има Европейската комисия. Заповядайте. Госпожа Кошинска. Надявам се, че произнасям правилно името ви. Благодаря, госпожо председател. Добър ден. Благодаря, че ни давате възможност да коментираме доклада и компромисните изменения за комбинирания транспорт. Първо, благодарности за докладчика и докладчиците в сянка за изключително прецизната има подробна работа по доклада. Виждам, че е доста ясна общата цел на Европейската комисия, поради която се дава това предложение – а именно да се извади е, част от транспорта от е, пътищата и да премине в други видове транспорт. Както ясно коментирахте и вие, това съвсем не е лесно да се постигне. Там, където е постигнато, то е плотна дейност от дълги години. Нека да коментирам малко компромисните изменения, подадени от докладчика и останалите групи. По отношение на ограниченията, е, свързани с възможностите за достъп до нови терминали. Приветстваме този текст, защото има много различни терминали в различните страни членки. Може би е, не е съвсем е, интуитивно, но е, това е текста, където има смисъл да се работи и за мултимодален транспорт. Е, затова излязохме и с такава формулировка в предложението. После чух тук подкрепа за това да отпадне ограничението от 20%. Реално трябва да внимаваме да остане препратката в окончателния текст за нови подходящи терминали, защото в противен случай няма да има възможност да получим подкрепа за текста. Мисля, че всички сме на едно мнение, че ако търсиме комбиниран транспорт, трябва да има и, и яснота, упростяване и цифровизиране на документите в цял Европейски съюз. Затова подкрепяме елементи е, от предложенията ви, които вървят в тази посока. Комбинираният транспорт не следва да стане по-труден е, заради това, че е, има изисквания за обмен на информация по различни национални стандарти или пък съответно проверките за спазване. Има много ползи за това да има по-строги изисквания за до отчитане спрямо националните. Надяваме се, че страните членки ще се съгласят и ще дадат възможност на комисията да събира съответните данни, да ги оформя в доклади, които да имат достатъчно смисъл и да ви ги представя коментар по отношение на компромис 6 и други изменения, свързани с държавна помощ. Тук определено не сме съгласни с предложенията на докладчикът, защото става дума какво е и кое е правното основание, за да може комисията да предлага е, блок, изключения анблок. Е, ако няма правно основание, ние нямаме възможност да направим това, затова ви обръщам внимание да не приемате подобно компромисно изменение. После, нека не се забравя връзката между това досие и регламента за пътния транспорт. Много е важно да има регулаторен еквивалент между международния пътен транспорт и международния комбиниран транспорт, защото по този начин е единствения начин да се осигури равнопоставеност. Много е важно да се поясни тази равнопоставеност и да се каже отново, че регламента за пътния транспорт си остава в сила. Ние сме го казали нееднократно. Директивата за комбинирания транспорт не променя с нищо регулаторната рамка за пътния транспорт. По-скоро се потвърждава изпълнението на е, режима за пътния транспорт с този текст. Като че ли често има неразбиране за целта на настоящото предложение, то е, е ориентирано изцяло към е, подобряване на комбинациите или баланса между пътен транспорт и останалите видове. Благодаря. Сега благодарим и за изказаната позиция на Европейската комисия и накрая давам обратно думата на докладчика. Съвсем кратка ще бъда. Благодаря ви за коментарите. Благодаря на докладчиците в Сянка. По юридическия въпрос, той отчасти вече е изяснен. ние не искаме да работим по текст, който не е пълен. И ако не е предвидено изключение за каботажите или за командированите работници, е в сила действащото законодателство. Освен това беше е, изразено скептично отношение към, във връзка с, с субсидиарността. Господин Реке, защо сте толкова очуден? Мисля, че този текст дава много широко поле за действие на държавите членки. Те могат да изберат а, а, какви условия да прилагат но все пак трябва да предложим някаква основа, на която държавите членки да правят своя избор. Иначе те изцяло ще се откажат. Ако нямат стимули да развиват комбинирания транспорт. Държавите членки имат свободата да избират, но те трябва да действат. И сега им предлагаме широк спектър от възможности, поне според нас. Благодаря. Благодаря. Ще гласуваме по доклада утре в 9 часа. И сега продължаваме с доклада на господин Дели насърчаване на чисти енергийно ефективни пътни превозни средства. Давам ви веднага думата господин Дели. Ще направим обсъждане с докладчиците всяка и ще изслушаме и позицията на комисията. Заповядайте, господин Дели. Благодаря, госпожо председател. Това е становище на комисията по транспорта. Успяхме да приключим преди крайния срок е, утре. Е, това становище предизвика интереса на колегите, защото бяха внесени 155 изменения общо. Успяхме да обединим повечето от тях в 21 компромиса тези компромисни изменения, които изработихме заедно с докладчиците в Сянка. Запазихме и постигнахме целите да бъдем технически неутрални. Това беше първата ни цел. Втората ни цел, която се опитахме да постигнем с компромисите, е да дадем някаква правна сигурност – която да прави връзка с директивата за инфраструктурата за альтернативни горива. Също така сме се опитали да заложим реалистични цели за страните членки. които са и в задълженията на общинските, регионалните власти. Те трябва да изпълняват своите регионални цели, за да се изпълни голямата национална цел. Също така новост е Европейската институция, която предлагаме. В Европейския парламент е, също имаме шофьори, е, извършваме услуги свързани с превоза, така че и ние сме засегнати. Също така включваме някои нови категории е, пътни превозни средства и разширяваме обхвата на обществените поръчки, включвайки почтенски а, услуги, ако те се изпълняват от публични служби, събиране на отпадъците и така нататък. Мисля, че резултата, който постигнахме е доста добър. Още веднъж благодаря на всички докладчици в Сянка, които бяха изключително отворени към всичките ми предложения. Мисля, че резултатът е добър и утре гласуването може да протече също добре. Благодаря, господин Дели. Откривам дебата. Госпожа Андерсен има думата. Благодаря. Благодаря господин Дели за усилената работа. Аз изцяло съм съгласна с вас. Наистина резултатите, които постигнахме са добри и те се подкрепят от повечето политически групи. По отношение на положителните аспекти, вие сте прав. Ние много се радваме, че разширихме обхвата, обхващайки и европейските агенции и институции. Това беше изменение на социалистите и демократите. Бихме могли да отидем и още по-далеч в това отношение и да включим и строителните машини, но мисля, че тук вече навлизаме в техническите подробности. Комисията може да помисли за това за в бъдеще. Мисля, че компромисите постигнахме много добри резултати и запазихме делегирания акт, с който се надяваме комисията да може да актуализира своето предложение в някакъв подходящ срок Мога да приема да запазим дефиницията за альтернативните е, горива, такава каквато е в директивите. Аз ще участваме в дискусията в Комисията по околната среда. Мисля, че там дискусията също ще бъде много интересна. Е, и наистина много се радвам, че Комисията по транспорта възприе такъв конструктивен и такъв адекватен подход към е, това досие. Благодаря, господин Лундгрен. Е, след малко първо господин Далунде. Благодаря на всички, които толкова добре си сътрудничиха. Искаме нашата комисия да си постави колкото може по-амбициозни цели за транспорта, но настоящ настоящата форма, мисля, че няма да успеем да противодействаме на някои пазарни тенденции на развитие. Изоставаме в сравнение с развитието на пазара. Това, което искаме по отношение на чистата енергия, не отива достатъчно далеч. Необходимо е да можем да инвестираме в по-малко замърсяващи автомобили, а не да се опитваме да се справим с вече създаденето. Трябва да има и някаква дата за възможността за пригаждане на стари автомобили. По-добре е да се започне с така обръщане на внимание на нови такива. За автомобилите трябва да има по-стриктни норми и съответно по-бързо прилагане на, юриди... на правните задължения. Благодаря. Госпожа Килинена, искате ли думата? Не. Тогава се обръщам директно към Европейската комисия. Госпожа Изабел Вандом, заповядайте. Аз ще се изкажа на френски. Благодаря, госпожо председател. Приветстваме предложението като цяло, като че ли има общо мнение, че трябва да се разшири приложното поле на директивата – Необходимо е да се излезе с една обща дефиниция за това какво означават чисти е, пътни превозни средства. Трябва да има и минимум цели. И е, предвид е, чутото тук, очевидно е необходимо да завишим нивото на амбиции. Необходимо е да се изчистят още някои моменти по съдържанието на дефинициите, е, по целите и е, по това как те ще бъдат изпълнени. Става дума за дефиницията за чисти ППС, е, как да я направим технологично неутрално. Pour les, les véhicules, euh, euh, les heavy duty véhicules, euh, за тежкотварните автомобили трябва да има възможност да се взима решение, т.е. да има правомощия. За сега още няма съответните стандарти обаче. Мисля, че за момента ще спра до тук, защото като цяло се движим в добра посока с подаденото предложение. Благодаря. Господин Дели, имате отново думата. Thank you. Uh... Само искам да благодаря на всички за коментарите. Съгласен съм с това, че трябва да сме амбициозни, че трябва да сме колкото може по-амбициозни там, където това е възможно. Но нашата цел би трябвало да бъде да включим страните членки, общините и регионите, колкото може повече, колкото може по-скоро. Иначе може да си имаме най-хубавите, най-амбициозните цели на хартия, които обаче да не се изпълняват от градовете, регионите и страните членки. За това наистина много високо ценя това, че всички възприеха тази гледна точка и избрахме балансирания подход да бъдем хем реалисти, хем да бъдем амбициозни. Благодаря ви. Благодаря, господин Дели. Утре гласуваме в 9 часа, напомням ви. И с това приключваме е, първата част от е, нашата работа днес. Сега е, моля всички, които не са координатори, да напуснат залата и заповя... така, заповядайте, колеги координатори, в 17.30, 15 минути по-рано. Всички останали ще се видим с вас утре в 9 часа и благодаря.